So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir... Уважаеми колеги, да продължим с нашето заседание. И на дневен ред е точка 20. Искахме да се занимаваме с въпроса за прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда. Това са текстове, които ние сме постановили, сега е интересно да видим как те се прилагат. И госпожа Пия Почела е дошла при нас, директор на ГД Околна среда. И, и давам думата. Much, Благодаря, господин председател. Много се радвам, и много съм благодарна на вашата комисия, че за пореден път дадохте възможност на комисията да ви представи нашата дейност по изпълнение на общностното екологично законодателство. Това е още по-важно в светлината на това, което чухте от комисар Поточник по време на неговото изслушване, че изпълнението е един от неговите приоритети по време на този мандат. Комисията осъзнава мащаба на предизвикателствата, които стоят пред нас и по този начин бяха създадени две служби вместо една. Искам да подчертая този момент. Сега има две отделни генерални дирекции, действия по климата и ние в дирекцията, генерална дирекция околна среда, можем да обръщаме дори още повече внимание върху изпълнението в някои ключови области, като природа, вода, отпадъци, качеството на въздуха и оценка на въздействието. Това е нашата основна същинска дейност. Друга важна промяна през изтеклата година е разделянето на нашите два правни отдела. В момента и двата се занимават с нарушенията и наказателни процедури в случай на нарушения. Единия се занимава с координиране на дейността по наказателни процедури при нарушения. А други се занимават с процедури по съответствието. Това разделяне стана възможно благодарение на увеличаването на броя на служителите, нещо, което беше поискано от вас и вашите колеги в парламента. В момента мога с гордост да кажа, че ние на практика обхващаме всички официални езици на Европейския съюз. Сега бих искал да се спра на редица теми, като последиците от Лисабонския договор за нашата дейност и за това как ние насърчаваме съответствието чрез по-тясно сътрудничество с националните съди в сферата на опазването на околната среда. В съответствие с Лисабонския договор, за нас са важни два елемента, които вече са част от нашето съобщение от 2008 година. И това е, че нарушенията, че процедури, наказателните процедури трябва да са по-бързи, Това ще ни позволи държавите членки по-бързо да привеждат съответствие своето законодателство и да транспонират европейското законодателство веднага след първото решение на съда. Също така се изисква само едно предупредително писмо след съдебното решение в случай, че държавата членка не изпълнява съдебното решение. По този начин комисията може по-лесно и по-бързо да осигури второ съдебно решение, което, с което вече да се налага глоба. Обаче това не означава, че ние в комисията се стремим в работата ни да глобяваме държавите членки. Защото усилията и времето, което посвещаваме на наказателните процедури не е толкова много, колкото времето и усилията, които посвещаваме на работата ни с държавите членки с цел да гарантираме съответствие, добро изпълнение на европейското екологично законодателство за благото на нашите граждани. По насърчаване на съответствието работим първо върху предотвратяването на нарушенията. Създадохме платформи за обмен и обсъждания с държавите членки. Това е един постоянен инструмент, който ни позволява заедно да проучим техните проблеми при изпълнението на законодателството. Използваме табла за резултати и таблици за постигане на количествени цели. Тези инструменти използваме вече от много години. Сигурно всички си спомняте, че тези таблици с резултати бяха много ефективни, особено когато въведахме системата SINFLAG в съответствие с директивата за вода, в която е допустимо къпането. Също така провеждам конференции, семинари. Също така подготвяме документи с насоки, които помагат на държавите членки по-добре да изпълняват европейското законодателство. В допълнение към това, вече сме разработили планове за действие, за изпълнение, които да позволят на държавите членки още от деня, в който вие, парламента, заедно с съвета, приемете определено законодателство, да могат държавите членки да въведат и да започнат да прилагат на практика това законодателство. Насърчаването и популяризирането на екологичните права е един ключов елемент, който позволява гражданите и неправителствените организации да имат активна роля при опазване на околната среда. Както вие знаете, в сферата на опазването на околната среда, действията, извършвани от гражданите, сдруженията и неправителствените организации, са особено важни – за повишаване на информираността на обществеността по екологичните въпроси и за привличане на вниманието на нашите правителства към необходимостта от по-добро транспониране на екологичното законодателство. Миналата година в тази сфера ние се съсредоточихме върху транспонирането на две директиви, посветени на участието на обществеността. Сега гражданите имат достъп до националните съдии и националните съдии трябва да могат пълноценно да работят в областта на европейското екологично законодателство. За тази цел имаме програма за обмен на най-добри практики и обсъждания с националните съдии. Това им помага да си контактуват и да обменят конкретна информация, което ни позволява в диалог с тях да подготвяме европейското екологично законодателство. Нека да не забравяме при това, че националните съдии са пълноправни европейски съдии. Затова, каквото и да направи един национален съдия, това е нещо, което не изисква допълнително одобрение или потвърждение от страна на комисията. Също така, подготвяме национални съдии по законодателство в сферата на управлението на отпадъците и опазване на природата. Ще проведем семинар в Литва, ще има още три семинара в Германия, Словения и в Обединеното кралство. А след лятото ще имаме конференция в Португалия. В нея ще участват съди от Португалия и Испания. Отзивите от тези семинари показват, че те са необходими, но също така, че и националните съдии са много мотивирани да участват в такива изяви. Но разбира се, не винаги е възможно да постигнем добро изпълнение, само като насърчаваме държавите членки да изпълняват задълженията си. Затова трябва по-добре да използваме механизмът, осигуряващ изпълнение на законодателството. Сега в момента работим съсредоточено върху четири приоритетни области в сферата на изпълнението и две от тях са изведени на преден план от Лисабонския договор. Първата сфера е случай на неуведомление и неизпълнение на законодателство, т.е. липса на транспониране. Втората сфера е незачитане на решенията на Съда на Европейските общности, т.е. когато първото решение не е изпълнено от държавата членка, то тогава третият елемент, който за нас е много важен – една голяма еднократна задача, а именно създаване на мрежата натура или системни нарушения, например, когато има голям брой нелегални сметища или не създаване на подходящи системи за пречистване на отпадните води от населените места и също така неизвършване на ОВОз или неотчитане на вече съществуващи защитени природни територии. Ние даваме приоритетно значение на такива случаи и по този начин смятаме, че работим в полза на максимален брой граждани. Ние работим върху голям брой дела, които са свързани с липса на екологична инфраструктура, а именно сметища и водопречиствателни станции за пречистване на битови отпадни води. Един от случаите, с които се занимавахме, е проблемът с сметищата или с управлението на отпадъците в Италия през 2007 година. Ние незабавно започнахме процедура процедури само една година след започването и ние отнесохме случая до съда и мога да ви информирам, че решението на съда се очаква следващата седмица на 4 март. По подобен начин сме се занимавали с редица нарушения, свързани с пречистването на отпадните води в градските райони защото това не позволява да се достигне желаното от нас качество на водата в цяла Европа. Като цяло ние сме доволни от състоянието на този сектор, защото успяхме да предизвикаме реакции от много държави членки, като Белгия, Италия, Франция, Португалия, Испания и Обединеното кралство. Разбира се, за да могат да бъдат построени такива водопречиствателни станции, е необходимо време и сериозни инвестиции. Затова насърчаваме държавите членки да използват общностно финансирано финансиране за тази цел. Ние разработихме график и планове за действия, така че държавите членки да могат да ни се отчитат за хода на изпълнението. В някои случаи обаче имаше неоправдани забавения при подготовката на тези планове. И ние не изключваме необходимостта да отнесем повторно случая в съда и съответно съдът да наложи санкции, по-специално глоби. Разбира се, това въжи само за случаите, които са най-сериозни нарушения, но ние също така се стремим ефективно и своевременно да отговорим на конкретните проблеми, поставени от европейската общественост. И в този сектор ние се стремим да прилагаме иновации, използваме до голяма степен пилотни системи. Това е нещо като система за бързо отстраняване на проблемите, създадена от Европейската комисия и тази система позволява на правителствата и на гражданите да намерят бързо решение на проблема. Разбира се, когато решението не е намерено в изискуемото време, ние се вземаме вече сами със случая. Също така имаме колеги в някои столици, които ни помагат при поддържане на контакти с с органите на управление на общинско, областно и национално ниво, както и с гражданите и неправителствените организации. По този начин проблемите се решават по-бързо, отколкото ако бихме ги решавали само ние, действайки от Брюксел. И накрая ще кажа, че да, наистина, комисията е успяла да постигне забележителен напредък – но все още състоянието на околната среда в Европейския съюз не ни позволява да се самоуспокояваме. Все още има твърде много предизвикателства в такива сфери, като управление на отпадъците, водни ресурси и качество на въздуха, както и защита на природата. Като читаме значението на тези предизвикателства, аз съм убедена, че вашата дейност на депутати в Европейския парламент е свързана както с вземане на решения, но също и вие работите за това. Ние, комисията, да работим повече и по-добре върху изпълнението. Дейността на Комисията по околна среда в това отношение е безценна. Тя ни позволява да гарантираме това, че целите ни винаги са амбициозни и че винаги ние се стремим да гарантираме най-доброто възможно състояние за нашата обща европейска околна среда. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Бучела, за този доклад за прилагането на европейското законодателство. С удоволствие ще последваме вашето предложение, вашето желание да следим комисията дали се грижи за прилагането на законодателството, защото няма смисъл да създаваме законите, а пък да, законите да бъдат прилагани различно в държавите членки. Разбрахме какво предприемате за да осигурите еднаквото прилагане на законодателството в 27-те държави членки. Хубаво е да разберем, че Лисабонският договор и в тази област представлява напредък и че вие може да организирате по-бързото прилагане на законодателството. Разбрахме, че някои процедури са ускорени, налагането на глоби и естествено, това, което не се постига чрез думи, чрез глоби, понякога се постига по-бързо. Не зная дали сте имали възможност за налагането такива глоби. Може би и накрая можете да споделите опита си, защото Лисабонският договор действа отскоро. Важно е да се говори с партньорите преди да започнат да се наказват държавите членки преди да започнат процедури пред съда. Вие сигурно работите и с комитета по регионите. И знаете състоянието, познавате състоянието в държавите членки, знаете какви са проблемните области, опазване на околната среда, отпадните войни, чистотата на въздуха. Когато чете последния доклад, 26-я доклад от 2008 година, цифрите са доста плашещи. На четвърта страница вие пишете, че 55% от а, необходимото законодателство от необходимите директиви са приложени много късно. Това не е целта, която сме си поставили. Явно ние имаме много какво да правим в бъдеще. А не знае кои колеги искат да се изкажат, имат препоръки или въпроси. Линда Мек. Имам въпрос към комисията. Благодаря за изложението. В Лисабонския договор е записано, между другото е добре понякога ораторите, господин председател, да са отпред, защото сега не виждам къде е представителя на комисията. Хубаво е да има някой отпред, за да ги виждаме и всъщност не знам къде да гледам. А, ето ви отзад. Да, започвам отново. Да, вашето изложение имаше добра информация, доста обща, нямаме конкретна информация, но трябва да работим повече и от националните парламенти. Да се питам какво прави Европейската комисия с националните парламенти по отношение на транспонирането. Представяне някакво има ли пред тях? Изпращате ли им нещо? Информирате ли ги? какво ще се прави в бъдеще, защото националните депутати също трябва да са запознати с случаите на нетранспониране. Говори се за 55% недостатъчност на транспониране. Та е хубаво нещата да се прегледат преди да влезе в сила, защото в един момент те започват да го прилагат и се оказва, че ние малко след като те са започнали, ние вече искаме да е, извършваме някакъв надзор на това изпълнение. В случая визирам директивата за отпадъци от електрическо електронно оборудване, защото Обединеното кралство имаше проблеми. Така че по-късното прилагане, правоприлагане по някакъв начин пречи ли ви, ако се прави преразглеждане на определен законодателен инструмент, изведнъж може да се окаже, че половината държави или по-малко от половината а, го прилагат. Вие продължавате ли със своя план за преразглеждане, защото така ви е написано, че трябва, независимо, че не се прилага? Благодаря, господин председател. <clears throat> Мисля, че тази дискусия до известна степен е абсурдна. Ние правим процедура, законодателна процедура, която включва с две, две четени две години. До, добре вървят нещата. В, паралелно с това <clears throat> има работни групи, заседават работни групи на съвета, след което в най-накрая имаме един законодателен акт и се оказва в крайна сметка, че държавите членки не искат да прилагат това законодателство. Мисля, че госпожа Бочела е, има симпатии към държавите членки, но аз не смятам, че може да симпатизираме на държавите членки, защото държавите членки се опитват да отлагат на всяка цена. Те или казват, то много е трудно, това са нашите провинции, поне в Германия казват така. Те провинциите са отговорни за това забавяне. Или пък в друга страна казват, ами ние не знаем сега по комитологията как да процедираме. Но голата истина е, че до 70-80% държавите членки не искат да прилагат съответното законодателство. И много е интересно, миналата седмица в Страсбург подкрепихме една резолюция, е, която бе е, на базата на споразумение с председател на комисията Барозо. Част от тази резолю... резолюция, например, се отнасяше до това ние да получаваме по-бързо и по-обхватни е, информации до е, свързани с нарушаването на договора. И има държави членки, които в последствие с възмущение установиха, че комисията дръзва да ни дава информация за това, кои държави членки не признават, не прилагат законодателството. Мисля, че това е е, показателно. Сега, този документ аз не го получих официално, но всички но, но, например, е, това е информация, която всички депутати в Германия получават, а ние не го получаваме. И това е един от основните а, е, пунктове, за които, на които искам да се спра а, че ние не получаваме информация за нарушаване на, на договорите от, от, от страна на държавите членки. Ето, например, става дума често за нарушение на законодателството в областта на чистотата на въздуха, на а, отпадните води, на замърсяване на околната среда. А, и тук държавите членки или не прилагат законодателството, или не осъществяват контрол. Сега, а, госпожа Бочела е на мнение, че трябва да се говори и трябва да сме по-педагогически настроени към държавите членки, но аз мятам, че когато е прието едно законодателство, то трябва да бъде прилагано. За това, госпожо Бочела, как смятате, че ще се ускори процедурата? Например, на 1 март 2010 година законодателството е трябва да бъде приложено. На 15 март 2010 година трябва да имаме доклад от всяка държава членка за напредъка на е, прилагането на законодателството. И когато имаме такъв един обзор, тогава на всяка държава членка може да и се каже, вие сте закъснели, вие, вие какво, пред, какво предприемате за отстраняване на достатъците, какво се получава. Е, получава се една игра на пинг-понг, която трае около година. Не сте спазили законодателството, не сте го приложили. Защо не сте? Следват обяснение. А, докато в ерата на имейлите една такава комуникация може да се случай за две седмици и в крайна сметка 6 месеца след крайния слог за прилагане на една директива, трябва тя действително да е приложена навсякъде. Да, това беше едно изказване, което не беше толкова любезно към държавите членки и в крайна сметка обаче с право, защото доста държави членки изчакват съдебно решение. Това е известен метод на отлагане. Имахме системи за ранно предупреждение, така да се каже, когато знаем една дата. Сега, например, 1 е, март 2010 година, това е един много кратък срок, но 2011 е, 2012 година, е, ако сложим един такъв срок, тогава много ясно може да, да разберем кой е спазил срока и кой не. Т.е. да имаме една такава система. Не са чилес. Съгласна съм с преждеговорившата, но като че ли е, малко по-меко ще се изкажа. Много държави членки не искат да прилагат законодателството и когато не искат да го направят, причините винаги са прекрасни. Може би не са точно истинните, но са добре. И ако продължаваме да действаме в сговор, тогава мисля, че е, нещата няма да върват добре. Трябва да ускорим графиците. Ние като парламентаристи постоянно сме между чука и наковалнето. От една страна гражданите се оплакват, от друга страна правителствата. Така че трябва да променим нещата в управлението на целият този процес. Много държави членки, не всички разбира се, не искат да прилагат и постоянно отлагат. И трябва да знаем кои са тези, които всъщност не си вършат работа, защото не искат и кои наистина имат сериозни причини, поради които не могат в този момент съответно да приложат необходимото законодателство. Емополос. Михаил Тремаполос. Yeah. You want to speak? Yeah. Искате да вземете думата, трябва да си пуснете микрофона. Благодаря. Имам един въпрос, който е свързан е с Гърция и с това, че СЕО осъди Гърция, що се отнася до незаконните сметища в Гърция. Става дума за едно решение от 2005. Сериозен проблем са тези незаконни сметища. Този проблем все още не е разрешен в нашата страна. Питах се какво мислите вие по въпроса и искам да разбера също така дали имате някакви планове за това как да се справите с тази ситуация. Също искам да знам какво ще бъде и въздействието на тази ви позиция. Няма други изказвания, така че госпожа Бочела, след на Росбах, може да ни отговори. Госпожа Росбах. Съвсем накратко искам да попитам. Кои държави членки нямат, не могат да управляват своите нелегални е, места за отпадъци? Ja, е, vielleicht, wenn Sie da noch mal sagen, ob so ein... Ако можете да кажете дали има някаква таблица за изпълнение и на не неизпълнение на законите. Може ли има ли някакъв справочник или някъде някаква сравнителна таблица за това, кои държави членки изпълняват и кои не? Благодаря за коментара. Благодаря за всички конструктивни бележки, които направихте. Ще се опитам да отговоря на всички. Първо за ролята на националните парламенти. И за това дали Европейската комисия си е, говори в кавички с националните парламенти. Не е лесно да отделим и време и възможности е, да говорим с всяка една комисия по околна среда във всички 27 национални парламенти. Освен това, екологичното законодателство се прилага дори, извинете, се транспонира дори на местно, на локално ниво. Така че е трудно да говорим с тези над 120 регионални парламенти. Разбира се, ако ни покани някой национален парламент, ние с удоволствие говорим с него, но по правило не го правим. Разбира се, самите национални парламенти в бъдеще, според мен, биха могли да се позаинтересуват е, поради влизането в сила на Лисабонския договор и поради по-пряката роля, която тези национални парламенти ще играят по силата му, що се отнася до правоприлагането. Сега, по отношение на неизпълнението на прияти инструменти. Какво правим? Забелязали сме, че Европейската комисия счита, че когато се приема определен законодателен инструмент, той се връща обратно в държавите членки, които би трябвало да предприемат всички необходими мерки, за да го приложат на практика. Тоест, ние проверяваме само когато крайният срок за прилагане е изтекал. Може би това не е достатъчно инициативно от наша страна, от страна на Европейската комисия. Затова по-настоящем правим планове за транспониране с всяка една държава членка и след това на базата на тях ще проверим докъде са стигнали и там, където се очаква някакво забавене, то да бъде предвидено. Госпожа Род Перент и нейния коментар. В денят, в който изтича срока за транспониране и когато генерален секретарят и комисията не са получили мерките по транспониране от държавата членка, то тогава автоматично се задейства съответната процедура за нарушение. Това е автоматичен процес. Няма нужда да се пращат писма, след това се получават отговори. При транспонирането незабавно започват действията, свързани с наказателни мерки. Имаме различни мерки под хоризонтален тип, свързани с нетранспониране и голямата част от държавите членки изпълняват тези срокове. След това трябва да си признае, че имаме проблем. Проблема е свързан с това че не проверяваме дали тези мерки за транспониране са правилните, но това е нещо съвсем различно. Много често получаваме мерки за транспониране от региони, така че това отвоява, отвроява и така нататък мерките по транспониране, пак трябва да проверим, обаче, че тези мерки всъщност съответстват на европейското законодателство. Може би сте права. Да, това е времеемко. Не казвам, че работим оптимално, може би по този въпрос а, не работи много добре. За мен не е проблем да призная, че това ни отнема време. Но, що се отнася до несъответствие, ние по един много ясен начин предприемаме съответните мерки и започваме дело. Може би сте права, че един вид се получава някакъв а, игра на пинг-понг, но това е свързано с погрешното прилагане, но това е съвсем друга тема. По отношение на липсата на прозрачност към Европейския парламент. Ние спазваме съществуващите правила, т.е. какво можем да кажем, какво можем да предадем, какъв достъп до документи е разрешен и ние спазваме правилата в, в, в максимална степен. Установихме, че когато започне такава процедура по нарушение и когато това нарушение е голямо, ние излизаме с съобщение за пресата на всеки един етап на а, процедурата по наказание на това нарушение, защото в крайна сметка там са записани обвиненията на комисията към съответната държава членка и по този начин се оповестява а, целият този казус. Ако искате да имаме резултати в табличен вид, можете да ги намерите в годишния доклад, както и в статистиката. В нашия отдел всяка година ние публикуваме годишна статистика по отношение на броя нарушения, допуснати от държави членки и когато разгледате тази статистика, ще можете да видите колко бързо или пък колко бавно се задействаме по отделните дела и как работи системата. Пак ще спомена този случай с отпадците в Южна Италия. За по-малко от година ние предвижихме делото и то стигна съда и сега дори не са минали и две години, откакто делото е в съда, в съда на европейските общности. Та да очакваме следващата седмица и решение на този съд. В сравнение с стандартите до момента, трябва да кажа, че много бързо сме действали. Можем да работим толкова добре, колкото ни позволява системата. Последният въпрос, свързан с незаконните сметища в Гърция. По този въпрос трябва да кажа, че това е един типичен случай, в който решението на проблема изисква голямо финансиране. Защо? Защото е свързано с нуждата от големи инфраструктурни обекти. В този конкретен случай насърчихме гръцкото правителство да се възползва от регионалните фондове на общността и Гърция го направи. Целта беше да се изгради необходимата инфраструктура. Извършваме мониторинг по отношение на напредъка, създаването на нова система за управление на отпадъците и закриването на такива сметища в Гърция. Ако преценим, че е необходимо да заведем дело, разбира се, че ще го направим. За момента обаче все още извършваме наблюдение дали графикът, който ни, дал, ни даде гръцкото правителство, се изпълнява. Мисля, че се опитах да отговоря на всички въпроси. Благодаря. Ja, ebenfalls vielen Dank, Frau така, и ние благодарим. Госпожо Бочела, искаме да ви помолим да продължите в тази насока контрола за прилагане на европейското законодателство. Ви, ние ще ви поканим да ни разкажете за следващата степен на контрола за прилагане на законодателството. И така преминаваме към точка 21 за преработената версия на директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Това е много интересна тема. Много страни са засегнати от тази директива. Нашия докладчик е Карл Хайнц Флоренц – тази директива е от доста дълго време и е, поне до 2006 година, т.е. 3 години след приемането на директивата, има три страни, които не са направили нищо. Така че виждаме колко е актуална тази това законодателство. Е, господин Флоренс ще направи въведението по своя доклад. Löpfchen finden würde. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Es war ja nicht abgesprochen, dass die Kommission. Благодаря, господин председател. Не беше, е, е, не беше казано, че комисията ще говори за прилагането на европейското законодателство, но директивата за електронното оборудване, така както я бяхме дефинирали през 2002 година, имаше доста дефицити и държавите членки, така както са представени тук, казваха така не може да приложим, не искаме, няма. И така се получи, че наистина някои е, от старите държави членки, от е, значимите страни не са направили нищо. А е, някои от страните на... са приложили една определена малка част, но е, ситуацията е много лоша. Лоша и за нашия парламент, защото голяма част от държавите членки, включително и моята страна, се отнесоха доста арогантно към тази директива. Всъщност, какво се получава ние като парламент и заедно с съвета взимаме решение и тези решения трябва да се прилагат. Ако те не се прилагат, просто няма смисъл да ги взимаме. Няма смисъл да е, говорим дали 55, 65 или 65% от законодателството се прилага. Важно е законодателството по принцип да се прилага. Ето да видим Австрия. Ако обаче съседите на Австрия изхвърлят голямо количество електронни отпадъци. Това би замърсило околната среда много. Независимо от усилията на Австрия. Имаше грешки. Имаше грешки по директивата за управлението на отпадъците, но този регламент за управлението на отпадъците е почти сравним с швейцарското сирене. Толкова много пропуски имаше в него. Но Във всички случаи ще получим добри аргументи от държавите членки, защо не се е приложила е, директивата. Например, проблемът е с регистрацията. Но, моля ви, ние живеем в един единен вътрешен прозор, а, пазар. И е Странно обаче, че всички 27 държави членки, ползвайки различни ДДС системи, имат възможност да продават и този вътрешен пазар функционира доста добре, обаче в други области нещата не изглеждат така добре. Моята страна също не дава добър пример. Политиката за отпадъците някакси повече се привлича към националните компетенции, но това и това уврежда вътрешния пазар. Естествено, това е състояние, което няма да подобрим изведнъж. Но ако производителите, например, на електрически кружки, ако те трябва 27 пъти да регистрират своите продукти в различните държави и членки. Това е много трудоемко. Трябва да променим това състояние. Естествено, ясно ми е, че това не е лесно, но след като предприятията могат да се справят с 27 различни финансови системи, 20 различни ДДС системи, то това за нас също ще трябва да е възможно. Предприятията трябва да видят как ще е по-разумно и как по-ефективно могат да се справят и с тези, този вид отпадъци, продукти, които те произвеждат. Но знае, че някои от вас няма да мислят по този начин. Дами и господа, през 2005 година имахме до около 9 милиона тона електрически отпадъци, а 2000... А през 2009 година това са 12 тона. А, това означава, че ние губим огромни количества суров материал, суровини. Продали сме 1 милиард телефони през 2006 година, а през 2008 година 1,8 милиарда мобилни телефони. Но ако си помислим, че 1 милион, милион а, а, мобилни телефони има 9 кг палади и 9 тона мед и милиони, също така огромно количество злато и сребро, тогава ще разберете колко много ценни суровини се губят. Суровини, които липсват нам в много други страни по света. Ето защо трябва да помислим и за въпроса за нелегалния внос и износ на такива продукти. Държавите членки трябва да разберат най-накрая каква отговорност носят те, защото само те могат да установят колко процента наистина са събрани от тези отпадъци. Само те. Аз си мислех, че може би е хубаво да делегираме тази задача направо на предприятията. А, защото държавите членки не могат да се обърнат, извинявайте, повта, поправя се ораторът, комисията не може да се обърне директно към големите концерни, а държавите членки могат да направят това. Но така или иначе трябва да заложим една такава опция, един такъв контрол, в нашето законодателство на количеството, което се събира като електрически и електронни отпадъци. От, от 400 контейнери за износ, 380 контейнери са били нелегално изнесени. Това са данни от едно изследване, което в момента не мога да си спомня как се казваше казва ораторът. Това не бяха контейнери, нови контейнери за износ, за продажба. Това бяха контейнери пълни с а, вторични суровини и те нелегално бяха изнесени от, Европа. От Европа. А, няма нужда да се споменават имена на страни. Всички страни участват и са отговорни за лошия контрол на границите. Стотици кораби напускат европейските пристанища, а именно с европейски вторични суровини. Как ще обясним това някога на децата си? Така че това е един сериозен проблем – нелегалният износ. И това са огромни проценти и комисията говори за 65%. Сега знаем, че тук и там има проблеми, е, които са различни за различните държави членки, но високите проценти, високите квоти трябва да накарат държавите членки да контролират, да правят проверки, но те не са достатъчни. Особено държавите членки, които са в последната третина на списъка, те там нищо не се случва. Така че акцента спада върху отговорността на държавите членки. Отговорността за контрола. Правилно трябва да се стремим да накараме износителя Е, уредите да функционират, защото това, ако не са функциониращи уреди, то тогава те са вторични суровини и не, нямат право да бъдат изнасени. Сега за въпросите на пунктовете за събиране и финансирането на тези е, инициативи има различни оценки. Аз лично подкрепям предложението, което направихме и преди, а именно уредите да се събират в общини и това средствата за е, събирането да се поемат от предприятията. Един потребител на един хладилник, например, също носи определена отговорност за околната среда. Така че аз съм в подкрепа на предложението за заплащане на събирането на тези уреди. Знае, че има и други мнения. Зная. Информацията. Например, в моята хубава страна, откъдето идвам аз, почти никой не знае къде има пункт за събиране на такива отпадъци. Е, хората просто не знаят къде да оставят своите електрически и електронни уреди. Така че комисията много ще ни помогне, ако направи дефиниция на това какво е пункт за събиране на тези вторични суровини и кой трябва да информира и по какъв начин да информира обществеността за съществуването на тези пунктове. Има най-различни категории електронни уреди. И когато се информира, обаче, се казва, имам прекалено много бюрокрация, когато се информира за различните категории. Сега аз от 10 категории сведох ги на 5, а, защото за всяка категория има определени изисквания. Аз предлагам пет категории, малки уреди, средни, средно големи уреди и големи електро, електрически уреди. Мисля, че комисията е на подобно мнение, че категориите трябва да се намалят като, като брой. Имахме интензивен дебат преди госпожа Бремс беше докладчик в Сянка. А ставаше дума за таксите, за така наречените видимите такси, the visible fees, но видяхме, че тези такси не бяха добре прияти от гражданите. Има аргументи за доброволните такси, но това е малко по-встрани от темата. Сега за рециклирането. А, аз направих предложението комисията да направи дефиниция за това, що е рециклиране и как, в къде да се случва то. И накрая искам да кажа, че поне според мен е, тук става дума за първи път за преработена версия. Тоест, че е, ние имаме право законодателно да се намесим само там, където комисията реши, че имаме право да се намесим. А Европейската комисия има право да работи там, където ние предлагаме, че тя може да работи в такъв смисъл а, това, което е сиво, в сиво подчертано в текста, а, това са предложенията за промени. Не зная Не зная точно какво е отношението на комисията за с РОС, но а, според мен то е по-сложно, отколкото трябва да бъде, но това е мнението на комисията. Председателят. Благодаря за въведението към тази тема. Виждаме, че господин Флоренц не е, до... не е доволен за прилагането на директивата. Докладчика в сянка има думата. Ehm, Благодаря бих искал да изразя моите благодарности към докладчика. Моята група сметна, че заслужавам да бъда удостоена с честа да бъда докладчик. Не беше по моя инициатива. Мисля, че наистина постигнахте голям напредък. Съгласна съм с многото от предложени изменения, защото вие показвате, че целите ви наистина са мащабни. И ви искате също така да окоръжите комисия да бъде по-амбициозна. Съгласна съм с това, което казвате за изпълнението на директивата. Съгласна съм с вашия подход. Разбирам, че е недоволен от това, което се случва. Да, наистина трябва да имаме дебат за целите и целевите показатели, които искаме да насърчим. Мисля, че най-важните аспекти в предложенията и на комисията на докладчика са следните. Що се отнася до първите прогнози на нашата група, ние все още нямаме ясно формулирани изменения, защото ние съвсем Отскоро получихме текста и бихме искали да работим. Overal hetzelfde moet zijn. Ontzettend aan elkaar gelinkt. Ik denk dat we ook absoluut de langere termijn doelstelling voor ogen moeten houden. Трябва да има една общност между разглежданата нас директива и Оркуската конвенция. Мисля, че има два аспекта. В дългосрочен аспект трябва да насърчаваме производителите да произвеждат стоки, така че дизайна им, замисъла, проектирането да бъдат доста близки, т.е. да имаме един подход от люлката към люлката. По този начин почти 100% ще могат да бъдат възстановявани и използвани повторно. И директивата днес трябва да отчете този аспект. Също така се говори за отвореното приложно поле, за отварянето на приложното поле. Тук може да разчита нашата подкрепа. Единственият ми въпрос е следния. Имаше изрично изключение за големи по размер фиксирани инсталации. Това се... Бина, the triple E directive Това се отнася до регламента за вредните вещества. И мисля, че трябва да постигнем същата логика и същото ниво на обосновка, защото големите по размер фиксираните инсталации, защото са фиксирани, защото са големи, само по себе си означава, че dat er een overeenkomst is en dus niet alleen een vrijwillig. Трябва да гарантираме постигането на съгласие. И това е по-скоро въпрос. Eh, er трябва да разглеждаме всички потоци отпадъци. Трябва да обмисляме също така и съоръженията за рециклиране, но също така трябва да обмислим и какво точно ще се рециклира. Трябва да имаме много ясна представа. И когато говорим за задълженията, то докладът съдържа много ясно мнение. Не съм съгласна изцяло с мнението на докладчика. Не възразявам срещу това производителя да носи основната отговорност. Това е ясно, но също така наистина трябва производителите да поемат максимална отговорност, но също така трябва да насърчаваме и технологичния напредък – така че да достигнем дори 100%, 100 ниво на рециклируемост на изделията. Същото уважи и за нивото на събиране от потребителите. Трябва да имаме абсолютно прецизни дефиниции тук. И в никакъв случай не трябва да пренатоварваме потребителя с отговорности. Разбира се, той има своите задължения, но все пак смятам, че държавите членки са важни действащи лица. Докладчикът също предлага да има списък, свързан с регламента за вредните вещества и този списък да бъде ограничен само до 4 или 5 категории. Мисля си, че това е много добро предложение, защото по този начин изпазването става по-лесно и нещата като цяло се улесняват. Но има един важен аспект, който ще привлече според мен много дебати. Ако говорим за целите, целевите показатели, първите цели са свързани с това, какво искаме държавите членки да събират. Ние искаме целеви показатели, за отпадното електро и електронно оборудване. Но ние трябва също да разглеждаме и повторното използване и рециклирането на събраните използвани изделия. Бяха изразени критични бележки и не само от Агенцията за околна среда, но и от Сдружение на производителите и те казаха, че 65% предложен от комисията на събираемост е много лош целеви показател. Аз съм съгласна с това. Наистина трябва да постигнем консенсус, един всеобхватен консенсус сред групите за дефиницията и за целевите показатели. Разбира се, предложението, което постъпи от Дигитална Европа и от други, са важни. Трябва да се стремим към абсолютно ясно определена процентна стойност и разбира се, тя трябва да отчита и това, което постъпва на пазара. По този начин ще се създадат стимули да се насърчава повторното използване – трябва да се даде възможност хората да използват тази възможност. Докладчикът предлага пет категории, не само хладилници и лаптопи, но също така и мобилни телефони, електрически четки за зъби. Аз мога да си представя, разбира се, ще има много висок процент за големите домакински електроуреди, което не е чак толкова сложно. Кажете, в коя държава членка може просто така и да си изхвърлите хладилника и така? Но ние наистина трябва да видим какво се изхвърля в кофите за буклук. И за това е важно и държавите членки да поемат своята отговорност, която трябва да бъде ясно дефинирана. И сега заключението. Тази видима такса е една идея, която подкрепям. И подкрепям докладчика за това, че трябва тази такса да бъде отменена. Ние говорим за преформулирането на предложението за транспортирането също така трябва наистина много да сме внимателни какво точно напуска пределят на Европейския съюз. Трябва също така да мислим за това, върху кого да възложим тежестта на доказателствата. Доказателства, доказателствата тежест. Прочетох една статия в един бългийски вестник за електронни отпадъци, които са били изхвърляни абсолютно безразборно в една трета страна извън Европейския съюз. И това не бяха отпадъци само от Европейския съюз, но от САЩ. А също така този проблем става все по-сериозен в Китай. Ние имаме наистина толкова огромна отговорност. Господин Тремопол, заповядайте. Благодаря, ви, господин председател. При разглеждането на тази директива е много важна възможност за реално насърчаване на екопроектиране на електронните и електрическите уреди. По този начин ще се създадат подходящите условия, за да могат тези уреди оборудване да бъдат използвани по-дълго време, защото след Втората световна война имаше почти умишлено, почти злонамерено е, е, злонамерена тенденция към това по лесно да се износват и да се развалят електроуредите. Преди електроуредите можеха да траят по 40 години, докато нещата се промениха всякакви бляскави умове, работещи в отрасъла, започнаха да изчисляват колко а, време трябва да изтрае един уред и как да се направи така той да се развали своевременно, за да могат хората да си купят нов уред. Разбира се, ние трябва да насърчаваме и рециклирането. И разбира се, трябва да бъдат интернализирани външните разходи, те трябва да бъдат включени в цената на оборудването. Мисля си, че е ясно, че сегашната директива не е задоволителна. Ние говорим за една благоприятна възможност и не трябва да пропускаме тази благоприятна възможност. Затова това предложение за директива, направено на комисията, трябва да се предвижи напред и трябва да се средоточим върху следните аспекти. Първо, трябва да гарантираме това, че принципът за отговорност на производителя се спазва, производител трябва да поеме разходите за пълния жизнен цикъл на оборудването. Второ, по-конкретно, ние трябва да предложим по-конкретни и по-амбициозни целеви показатели, що се отнася до събираемостта. Също така трябват ни целеви показатели за повторното използване и трябва също да гарантираме това, че оборудването да не постъпва в обичайния поток отпадъци. Ако докладът на господин Флоренц ще направи необходимите стъпки, това ще ни позволи да попълним белите петна. Разбира се, още трябва да се направи доста по доклада. Що се отнася до удоволността на потребителите, то мисля си, че тук трябва да помислим за липса на ресурси. Смятаме, че продавачите на дребно трябва да бъдат повече ангажирани. И не става дума само за подмяна на старо оборудване с ново. Фирмите, които се занимават с продажби на дребно, трябва да са по-ангажирани. Те трябва очевидно да имат възможности за складиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Трябва да има също така и пунктове за предаване на по-малки изделия. И отново трябва да има едни такива складови площи или пунктове, които да служат за събиране. Мисля си, че държавите членки могат да осигурят ресурси въз основа на принципа замърсителят плаща. Така че мисля, че също така и държавите членки имат ресурси, за да организират информационни и образователни кампании, така че хората да знаят какво се случва. Това ще се отнася и до системата за събиране на битови отпадъци. Също така трябва да се помисли как да се събира, събират такива отпадъци и от домакинствата, а не само от пунктовете за събиране на отпадъци. Мисля си, че директивата би била по-ефективна, ако има конкретни целеви показатели за конкретни категории. Кружките и малките изделия, по-малките продукти ще бъдат определено тогава с по-висока степен на събираемост и рециклиране. И става дума не само за обемите, които ще се изпращат за рециклиране. Ние трябва да можем да оценим и цялостната ефективност на системата. Сега за повторното използване. Смятам, че докладът не засяга факта, че повторното използване и рециклирането трябва да бъдат приоритет и трябва първо да се потърсят тези възможности преди да се отива към изгаряне на отпадъците. Трябват ни амбициозни и конкретни целеви показатели. И аз мисля, че достъпът тук е много важен аспект. Наблюдението на потока на отпадъците е важно, ако искаме да гарантираме ефективност на всички етапи. Затова ние предлагаме да се събира информация от всички пунктове събиране на отпадъци за това какви точно отпадъци там постъпват и какво точно излиза от тези пунктове събиране на отпадъци. И последно, ние тук в Европейския парламент трябва да поискаме всички държави членки да ни изпратят задължителни за изпълнение планове за събиране на електрическо електронно оборудване и да изпратим тези материали на комисията за оценка. Благодаря. Шули Гертейн. благодаря първо искам да благодаря за доклада. Той беше много интересен за мен. Аз също смятам, че трябва да има по-голяма събираемост на тези отпадъци, както и да се възползваме от съответните материали, които се влагат в тях. Също и да опазваме околната среда изключително важно е и надлежното прилагане на директивата. Това, което обаче мен ме интересува, е принципа на доброто регламентиране, а то е свързан с това лесно да се разбият а, съответните инструменти, да има много а, лесна пътека за одит, и лесна приложимост. Мисля, че и аз и господин Флоренц, Флоренц търсим едно и също. Ние като че ли сме пристрастени като потребители към електрическите електронни уреди. Дори сега по време на кризата постоянно апгрейдваме своите уреди и сме готови да оставим някакви много добре работещи продукти и да си купим нови, чисто и просто защото са нови. Имайки предвид това поведение на потребителите, считам, че трябва да отделим малко повече време, за да помислим за това как ще се държи потребителя и как може да го насърчим да промени поведението си това пък означава да разбираме малко повече пазара, на който се случва всичко това. Защото ние може да си говорим колкото си искаме за това как производителя ще плаща, той носи отговорност, но крайна сметка този, който плаща е потребителя. Ние плащаме цената на продукта, или пък посредством данъци, които отиват в общината или в правителството, които трябва да се грижат за отпадните потоци. Така че ние винаги плащаме. Как ни помага преразглеждането на тази директива решаване, да решим този проблем? Аз лично не виждам. Дещата на моменти звучат амбициозно, но като че ли не са достатъчно прагматични, така че наистина да има напредък. И си мисля, че е добре да говорим по-конкретно. По отношение на приложното поле на първо място. За мен е съвсем логично това да съвпадне с регламента за опасните вещества. Хубаво е заедно дори да ги обсъдим. Знаем, че се опитваме в тандем да движим тези два доклада. Те ще бъдат взаимно свързани. Чисто административно, тук гледаме едно приложно поле, което а, не е ясно, защото ние още не сме решили в регламента за опасните вещества какъв ще бъде, дали ще бъде такъв както е или ще го променим. Аз лично считам, че не трябва а, да се правят промени, чисто и просто за да правим промени. И докато не решим по регламента за опасните вещества какво ще правим, не може да вземаме тук такива решения. По отношение на а, целевите показатели, които сме си заложили, те са важни. Това не са просто амбиции. Не е хубаво, чисто и просто сме амбициозни. Много е важно какво можем реално да направим или да накараме гражданите да направят, защото явно, че те не постигат нашите цели. Така че не трябва да сме толкова амбициозни, а да гледаме прагматично на нещата. 65%. Според мен това наистина е проблем защото се създава един фокус върху тежките продукти с по-голяма тежест, да, а пък другите много по-лесно могат да се изхвърлят. Много по-лесно. Няма логика в това. С интерес разгледах месечните целеви показатели, заложени от докладчика. Разбирам какво иска да постигне, но мисля, че това ще бъде абсолютно бюрократична мерка, която много трудно ще бъде приложима. Коледа, например, един месец, значи ще има промяна. След това ще има промяна на времето. Веднъж хората ще започнат, да речем, да си купуват отоплителни печки. Така че това доста ще обърка тези месечни а, целеви показатели, които си залагаме. Пак по тях. В изменение 18 на господин Флоренц той признава, че е необходимо да има един различен показател по една категория. Иска ми се този принцип да се разшири, за да може да имаме по детайлен анализ на това как различните категории реагират на съответните целеви показатели, които им залагаме. Защото ако не го направим, по никакъв начин няма да има е, някакво съответствие от страна на потребителите. Защото, пак повтарям, пак потребителите са тези, които ще трябва да постигнат тези показатели и да изпълнят тази директива. Ние искаме това да стане. Сега по отношение на видимата е, цена, аз лично Считам, че ако нямаме такава, не само когато се купува продукта, но трябва някъде да е отбелязано, за да види потребителя, че това струва пари. Не е поето изцяло от цената на продукта, защото ако не го направим, те няма да променят поведението си. А ако искаме някой изобщо да вземе тази а, четка за зъби или този мобилен телефон и да го занесе, да го рециклира, то трябва ние да го насърчим, да му дадем стимули да го направи. Благодаря. Сабина Вилц. Благодаря. Искам да засегна пет точки. Най-напред квотата за процент тегло. Е, не беше коригирана именно тази стойност. Е, споменахте числата за суровините, които губим и смятам, че с тази директива ще се предотврати именно нелегалното изхвърляне и експортиране на е, тези суровини, на тези вторични суровини. Особено тези малки, леки уреди се изхвърлят в битовите отпадъци. По принцип, аз съм за увеличаване на общата квота и квоти разделени по категории. На второ място, за еднократното регистриране на един производител в една държава членка и общия регистр представлява определен проблем – защото трети е, фирми от трети страни не могат да бъдат подведени под отговорност. Ако във всяка държава членка има едно опълномощено лице, това няма да промени ситуацията. На трето място. Изключението за модулите, фотоволтажните модули, е, където има кадмии. Това всъщност не би трябвало да е изключение. Целта би трябвало да е да се извлече кадми от тези уреди. По отношение на износа на стари електрически електронни уреди, положително е, че този износ трябва да е разрешен и отговорността не е на националните органи. <clears throat> Това ще доведе до намаляване на нелегалния износ. А, когато имаме една такава ситуация, че се изнасят уреди, които наистина са декларирани като а, функциониращи. Те функционират обаче по принцип много кратко време. Те след това се превръщат много бързо в отпадък. По принцип смятам, че всички електрически и електронни уреди трябва да бъдат обхванати от директивата, трябва да, имат една, о, трябва да имаме една, един от, обвързващ, обвързващ списък а, на тези уреди, разделен по категории. Благодаря. Dzień dobry Państwu. Następną, następnym mówcą... Дами и господа, добър ден. Сега господин Макия. Tak for ordet. Ja, nu har jeg jo altså ikke bragt sådan en lang teknisk liste med, men... Øhm... Аз не съм донесъл със себе си дълъг технически списък. За мен най-важното е да се прием един подход, който да се основава на най-добрите практики. Имаме 27 държави членки с 27 различни системи. Когато чуя становищата на хора, на колеги, които се занимават с всякакви видове електронно-електрическо оборудване, ще могат да потвърдя дали списъка на господин Форенц е добър. Но вместо да излизаме с такива технически текстове, не е ли по-добре да питаме в отделните си държави членки какъв а, подход са възприели те. Аз, примерно, мога да говоря за моята страна, защото с нея съм най-добре запозната. Например, ние имаме една система, при която всеки един гражданин може да занесе големите си битови уреди на определено място. Може да говорим за отпадъци, които са, да речем, и големи електрически уреди, или пък някакви дървени мебели или гардероби. На определено място. Някой говореше за функционално оборудване. А, може би има някакво място, където може човек да го занесе. Телефони, компютри, телевизори, каквото искате. Така или иначе, пък това ще бъде безплатно. При нас е безплатно. Безплатно е занасенето на, на такъв, в такъв обект и след това човек безплатно може да ги взема от този обект, за да ги използва наново. Аз не знам някой дъчанин чисто и просто да хвърля такива отпадъци в кошчето си за буклук. Така че е, трябва да изслушаме отделните държави членки, за да видим какви са най-добрите практики и да се опитаме да установим как да упростим а, живота на обикновения граждани. Благодаря. Това беше докладчика в сянка, така да се каже. И сега ще помоля колегите да се вместят в 2-3 минути. Кой иска да се изкаже? Имам още 5 човека в моя списък. Господин Росе, Кинес, и след това ще приключим списъка. Всички сте в него. Госпожа Маккенес. The... Благодаря, господин председател, като и на докладчика за доклада. Наистина е добре да се види какви са добрите практики в отделни държави членки, за да можем да почерпим опит и да го включим в преразработения вариант. Има два варианта, които според мен работят по държавата член, която познавам един е свързан с това, а, че когато се закупи нов а, уред, а, самия магазин трябва да може да приеме стария, а, когато става дума за продажба на древно. Втората идея, и е, може би ще изразя несъгласие с предходните оратори. Това е видимата такса. Мисля, че е необходимо това да бъде направено, защото това показва на потребителите, че има някаква сума, която е необходима и ще бъде заделена за рециклиране на определената стока. ако има такива случаи, в които държавите членки повишават нивото на рециклиране на такива продукти посредством такава мерка, това би било добре. При нас беше въведено това и беше много спорно, но в крайна сметка се оказа успешно като подход, защото има яснота по отношение на двата въпроса, които посочих но има определени безпокойства за това, ако се направят сега промени в системата, която вече съществува, какво би се получило. Така че имаме нужда от такава видима такса, според мен. Що се отнася до приложното поле, аз мисля, че то трябва да бъде по-широко. По отношение на целевите показатели, и те са необходими, но трябва да бъдат по-ясно дефинирани поради различните видове оборудване, за които говорим. Разделението на пет категории, според мен, е една добра идея. Това, което се опитваме да направим обаче е да видим какво не работи и съответно да го подобрим. Но колкото повече се впускаме в дебрите на този сложен пазар и видим какви са трудностите, свързани с законодателстване в тази сфера, имайки предвид различните системи в отделните държави членки, мисля, че колкото по-подробно е, толкова по-малко ефикасно, ефективно би било. Така че би било добре да видим кое работи добре в определените държави членки които постигат съответните целеви показатели, дори ги надхвърлят. Мисля, че това би било най-добрия начин да се направи преработка на това законодателство, за да се постигнат нашите цели. Благодаря на докладчика за неговата работа. Благодаря, господин Орда. Благодаря ви, господин председател. Господин Флоренц, мисля, че можем да имаме доверие на усърдието и педантичността на господин Флоренц. Винаги съм наблюдавал тези две негови качества. Той е много усърден. Но има един риск, към който искам да привлека вниманието на докладчика – аз самият възнамерявам да предложа редица изменения, но има едно противоречие. Ако разгледате анализа на риска, извършен от комисията, то там се говори за 65% събираемост на електрически отпадъци. А в 15-те по-стари държави членки се очаква да се постигне този целеви показател до 2016 година. Но ако говорим за новите държавите, членки, може да се очаква, че този показател ще бъде постигнат през 2020 година, но независимо от факта, че се смята, че новите държави членки ще постигнат тази цел до 2020 година, ние искаме все пак да постигнем споразумение, съгласие И трябва да мислим за това съгласие, което да бъде отразено в окончателния вариант на текста. Също така има един друг проблем, свързан с повторното използване на електронното оборудване. Експерти ми посочиха, че те смятат, че трябва да се промени самата концепция тук. Защото когато се говори за депониране на такива отпадъци, преди се говореше за механично отстраняване, извинете, на компонентите на оборудване. И, например, се извличаха металически части, например, от мед, но сега вече се говори за химическо възстановяване. И то е предпочитано тъй като е свързано с по-малък риск за околната среда. Така че ако сравним новото предложение с старата система, ще видим, че уязвимите групи и наемането на хора от уязвими групи, като хора, например, с увреждания, ако използваме системата, която използва химическото възстановяване, то това ще означава, че ще намалим възможностите на хората с увреждания да бъдат заети в този сектор. По този начин фактически ние им позволяваме да бъдат наети в този сектор. Така че трябва да обмислим въздействието върху заетостта, социалната политика при възприемане на тази нова система. И искам да привлека вниманието на господин Флоренц към това измерение и се надявам, че ще можем да решим този въпрос при по-нататъчната ни работа. Да, ще помолим тогава господин Флоренс да, раз, да, да каже какво има преди под събиране и какво има преди по този термин. Е, Благодаря ви, господин председател. Благодаря на Карл Хайнц за извършената от него работа. Трябва да си призная, че аз се чувствам малко неловко и това въжи и за предложената за преработена директива и директивата за регистра на вредните вещества. Както вече казах, колегите, мисля си, че и двете директиви трябва да бъдат слети и преструктурирани. За целта трябва да бъдат използвани оперативни критерии. Смятам, че директивата за електронните и електрическите отпадъци трябва да бъде преработена така, че да включва цели продукти, които са стоки, както се подразбира, стоки, които са предмет на широко потребление и които се подменят доста често. Затова аз бих разглеждал директивата за отпадъците от електронно и електрическо оборудване като директива, която е свързана с важните и ценни компоненти и метали, които, материали, които съдържат, например, такива метали като кадми или като мед. Благородните или редките метали, които са включени в печатните платки, също трябва да бъдат възстановявани. И затова трябва да разглеждаме тази директива като директива, която ни позволява да възстановяваме, да извличаме всичко, което може да бъде извлечено. И особено, що се отнася до суровените, да избягваме недостиг на суровини в бъдеще, защото недостигът на ресурси води до конфликти. Дори материалите, които са обхванати от директивата за регистъра на химическите вещества, посочва същите аргументи, защото ако има подобни компоненти в някакво оборудване, когато настъпва край на жизнения цикъл на този уред или продукт, трябва да бъдат извлечени съответните ценни материали. Може би трябва да помислим и за такива директиви, които се отнасят до веществата, забавящи възпламеняването. Може би трябва също да следим тази директива с РИЧ, но тук трябва да има диференциация, защото и РИЧ, и регистъра на вредните вещества всъщност се отнася до един същи списък, който е приложение и към двете директиви. За това не разбирам защо това трябва да бъде предмет на две отделни директиви. Perché la, sia trattato assieme. Така че трябва да помислим за критерии. защото когато говорим за края на жизнения цикъл и в двата случая, трябва да се направи разграничаване между това дали ще имаме токсични суровини или не токсични. Що се отнася до слънчевите батерии, много е важно да се направи това разграничаване, защото слънчевите батерии сега се продават с 25 годишна гаранция. Второ, редки те материали са част, и то важна част от тези слънчеви колектори или слънчеви батерии. И те трябва да бъдат рециклирани. Кадмият е доста разпространен материал, но също така телурия, който по-рядко се среща, но така ли, че се използва в тези слънчеви батерии. И ние трябва да рециклираме тези метали. Трябва да проучваме търговията, трябва да проучваме производството много внимателно и ние трябва да включим РИЧ в всичките доводи, защото ние трябва по този начин да можем да определим токсичността. Но така ли, че тази директива основно е насочена към рециклиране и извличане на материали. И това е нещо, което трябва да има предвид. Основната ни цел е да избегнем недостиг на ресурси на материали в бъдеще и трябва да започнем да действаме още от сега. Благодаря ви. Това е един много любопитен въпрос. Наистина, как, по какъв начин да събираме тези вещества, но това не бива да е противоречие, не бива да има противоречие между двете директиви. Е, сега за тези фотоволтанични панели, за слънчевите панели ще говорим за това и в бъдеще. Един фотоволтаничен продукт, когато има гаранция с 20 години, това е добре, но има и много други продукти, които са с трайност 20 години. А пък при някои вещества, при рост веществата, например, нещата са доста проблематични. Благодаря. Следващият говоривш. Innanzitutto devo dire che sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto sulla possibilità di unificare le direttive. Да, благодаря. Аз изцяло съм съгласен с това, което чухме за възможността за съливането на директивата за отпадъци от електронно електрическо оборудване и регистъра за вредните вещества. Защото по този начин ще се избегнат доста проблеми за производителите и обществеността. Ако се обърнем към текста, който разглеждаме сега, то продължава съмнението, че ако възложим цялата отговорност върху производителите, това ще бъде грешка. В много държави членки, както чухме от докладчика, има различни канали за рециклиране на електрическо и електронно оборудване след приключване на полезния им ресурса. Те могат да бъдат предавани на други лица или могат да бъдат предавани в пунктове за събиране на такива отпадъци. И всичко това не е задължително, не е задължително да въвлича производителите в този процес. И наистина дали трябва да кажем, че производители са длъжни да рециклират, Тоест, ние трябва ясно да определим правилата. Или ще има фирма, която ще занимава с рециклиране и тя ще възстановява, ще извлича ценните компоненти и материали. Но ако натоварим с това производителите, това ще доведе до значително увеличаване на цените, той ще натовари в крайна сметка потребителите. А защото в крайна сметка, ако натоварим производителя с възстановяване и рециклиране, потребителят в крайна сметка ще плати цената. Дори и показател 65% като задължителен процент на рециклиране не е нещо безумно. Защото като помислим, че една държава членка ще трябва да проведе кампания за рециклирането ще има много продажби тази година на електронни уреди и то тогава може дори да се надхвърли този процент, този показател 65%. Мисля си, че трябва да използваме по-различни критерии за измерване, а не просто предлаганите количествени показатели. Благодаря. Е, но не, не непременно изводът е, че цените на уредите ще се увеличат. Може да има даже и намаление на цените. Следващи отговоривш. Господин Голакакис. Да, благодаря, господин председател. Това е важна тема. И първо искам да благодаря на колегата господин Флоренц за прекрасната му работа. Тази директива по самата си същина е много сложна. Защо има толкова много проблеми? Ами защото потребителят няма никакви стимули да връща електрическите или електронните уреди. Така че производителите с основание се оплака, че голяма част от системата работи по такъв начин, че те нямат никаква възможност а, нито да повлият, нито да участват, например, що се отнася до транспортирането на подобни отпадъци извън Европейския съюз. Това на практика означава, че в много държави членки не може да се постигнат целевите показатели и моето лично мнение е, че едва ли тези показатели ще могат да бъдат постигнати в бъдеще, ако продължим по същия начин. Ние се стремим да променим духа на директивата и това е необходимо. Ние искаме да прехвърлим част от отговорността на държавите членки. Ние искаме малко да облегчим производителите. Разбира се, производителите ще бъдат облегчени. Не знам дали това е добре за самата директива. Не знам дали държавите членки ще могат да бъдат по-ефективни, отколкото до сега са били производителите. Може би трябва да потърсим едно альтернативно решение – трета възможност, може би трябва да проявим повече творчески подход, отколкото комисията използва. Що се отнася до стимулите за потребителите, за да връщате уредите и особено както говориха колегите за реалния недостиг на определени материали. Това разбира се е една друга тема, към която ще се върна, но преди това искам да говоря за мрежите за продажби на дребно. Магазините за продажби на дребно, особено големите вериги от такива магазини, имат реална възможност да съдейства за подобряването на постигането на целевите показатели, защото когато хората отиват в един магазин, за да купят даден уред, те вероятно мислят не само за това как ще купят нов уред, но как и да се отърват от стария. Но всеки мнението на хората е различно и подходът им е по-различен. Те всеки ден изхвърлят буклука си. Големите магазини, големите вериги магазини, мисля, че биха могли да се натоварят малко повече, що се отнася до отговорността относно събирането. Най-малкото, ако става дума за по-малките уреди, може би те биха могли да се нагърбят също така малко повече, с дейност по промяна на съзнанието на потребителите. Ще говоря за стимулите за потребителите малко по-късно, защото смятам, че ние трябва да предложим новаторски идеи, за да предложим повече стимули за хората да връщат използваните си електроуреди. Електронни уреди, разбира се, също. Сега моля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 Искам да благодаря на парламента и на настоящата комисия за интереса проявен към нашето предложение. По-специално бихме искали да благодарим на докладчика за проекта доклада, който обсъдихме днес и в който ние открихме още в самото начало много идеи, които съвпадат с посоката, в която ние е, мислим. Всички знаем, че директивата за отпадъци от електрическо електронно оборудване е една от е, най-важните части на устойчивото производство и потребление. Целта е да се насочим към производителите, както и към потребителите и това многократно на следобят бе споменато. Не на последно място, това означава и да работим за едно общество, в което рециклирането и употребата на ресурси са на първо място по отношение на тяхната ефективност. Това е една тема, която се използва от е, много други държави и те е, следват нашия пример, изготвяйки своите политики. Нещо, което не беше споменато ясно днес след обяд, е следното. Отпадците от електронни електрически уреди, които бяха проблем и за Европа, и за Северна Америка, ще стават все по-голям проблем за страните от третия свят, така че ние трябва да дадем наистина подходящия пример, за да ги е, ръководим и да им даваме указания на базата на нашия пример. Идеята тук е да постигнем най-високо ниво на екологична защита. И в а, този контекст, от чутото тук, мисля, че всички са на мнението на Европейската комисия. Трябва да разгледаме три основни въпроса. Първо, да се оптимизира третирането на отпадъците от електронни ключово оборудване това, тези отпадъци, които са събрани, така да ги третираме, че да опазим околната среда и всъщност да оползотворим съответно а, самите материали в тях. За тази цел трябва да съберем максимален брой отпадъци, поне толкова колкото е реалистично възможно. И една изключително важна стъпка също е извършването на мониторинг за това къде, отива събраните, къде отиват събраните отпадъци. Чух много подкрепа тази този следобяд за посоката, която предлага Европейската комисия. Освен това, ние трябва да бъдем за пример, особено в днешно време, за това как постигаме тази висока екологична защита по максимално ефективен начин, без по никакъв начин да вредим на околната среда. Според нас проекто доклада по съвсем ясен начин работи по тези три въпроса и повтарям и от чудото от коментарите днес, мисля, че всички се движим в една и съща посока. Сега искам да отделя само няколко минути в отговор на отделни въпроси, които бяха повдигнати за да обясня защо Европейската комисия излиза с това предложение. Първо, приложното поле. Отбелязахме си общата подкрепа за идеята за един отворено приложно поле. Не само сред вас радва тя на подкрепа, но и в някои държави членки. Тя се приветства. Отново обаче искам да ви предупредя а, за опасността от това да не се движим прекалено бързо. Нито един от нас а, няма ясна представа колко ще струва и каква ще бъде ползата за околната среда, когато говорим за едно такова отворено приложено поле. И това малко ни разколеба да подкрепим тази идея. И мисля, че ще си останем а, такива. А, по отношение на отворното приложно поле, докато не получим съответни доказателства за това как се балансират разходите и ползите. По отношение на въпроса за това, кой трябва да отговаря за събираемостта и нашите амбициозни цели, едно пояснение мога да направя сега. Надявам се да ви бъде полезно. Европейската комисия прие принципа на разширената отговорност на производителя към логичното изслед... последствие. В момента, в който един продукт стане отпадък, то тогава веднага влиза тази отговорност на производителя. Ние високо ценим вашите коментари, които посочиха, че само производителите а, може би сами по себе си няма да могат да понесат цялата тази тежест и че трябва да има усилия и от други страни. Необходима е тази подкрепа на производителите в държавите членки, член 5 и 7, съвсем ясно са записали а, отговорността на държавите членки, както и подкрепата на държавите членки, ако съответно се запише такава отговорност, разбира се. Когато искаме производителите да отговарят за ця, цялата верига събиране, още от семейството нататък, идеята, само да ви обясня, та идеята е, че производителя да плаща всичко от момента, в който е предаден отпадъка в съответния пункт. От тогава вече съответния съответния отпадък вече принадлежи на тях и те отговарят за него. Сега, пропуска тук и всъщност проблема тук е между е, домовете, битовите потребители и пункта за събиране. Ние се опитваме да отворим една възможност производителите също така да проникнат и в тази част. В смисъл да поемат финансова отговорност и за тази част от веригата. В момента, в който отпадъците от домакинството стават отново техни и съответно ресурсите са техни. Напълно разбираме, че това не е подход, който трябва да бъде налаган на всички. И както сте забелязали, не сме предложили някакъв а, задължителен текст. Чисто и просто сме написали една препоръка, но мислим, че е добре да помислим как можем да се справим с а, този пробив в а, веригата регистрацията и докладването. Мисля, че те са изключително важни, за да се намали ненужната административна тежест. Това, което предлага докладчикът, всъщност е в същата посока, в която са и идеите на Европейската комисия. Например, да не трябва във всяка една от държавите членки, не знаем колко ще бъдат в бъдеще, отделно седалище на съответния производител. Ето това е избягване на административна тежест, допълнително оптимизиране на самата регистрация. И посоката е тази. това имахме и ние предвид. Видимата такса. Тя бе спомената от мнозина от вас отново и отново като спорен момент – защо комисията предлага да се поддържа тази такса? Намираме се в един момент, в който се опитваме економиката ни да стане по-зелена. Опитваме се да преминем от потребление към устойчиво потребление. И мисля, че всички биха се съгласили, че след като имаме такава цел устойчиво потребление, то тогава са ни необходими и добре информирани потребители. Едни потребители, които да знаят а, какво купуват и защо го купуват в момента, в който го купуват. Ето за това всъщност подкрепихме и тази идея за видима такса. Ако отида в един магазин и трябва да платя 50 евро или колкото и да е, например, за една кафе машина, аз като потребител най-вероятно би трябвало да искам да зная дали плащам 45 евро за самата машина и 5 за рециклирането, или пък заплащам 35 за уреда, една машина, която не изглежда добре, а 15 за рециклиране. Чисто и просто защото този продукт не е подходящ за рециклиране и затова ще бъде по-скъп за рециклиране. Затова преценихме, че потребителите трябва да получават тази информация. И без да настояваме върху тази такса, все пак разбирам, че ако се фиксира една сума, това не би било едно решение, защото в контекста на устойчивото потребление и производство би трябвало да има възможност потребителя да получи това послание. Нека да не му пречим, нека да не му забраняваме да получи тази информация. Сега по отношение на специализираните целеви показатели за събираемост, за по-проблематичните отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Това е така, ние сме съгласни, също сме записали, че има такъв проблем с а, различното оборудване, свързано с охлаждане, което съдържа вещества, които водят до а, обедняване на озона, лампите с живак и това ще бъде включено, когато се занимаем с преразглеждането на тези целеви показатели за събиране и тогава трябва да се вгледам подребно и с в живачните лампи и съответните цели за тяхната събираемост. Но дайте ни необходимото време за всичко това, защото, отново трябва да кажа, бихме искали да има един ясен анализ на ползата и разходите, за да заложим точните целеви показатели още в самото начало. А, Докладчикът също така говори, че е необходима повече работа за хармонизирани стандарти за събиране и третиране. Считаме, че сме напълно съгласни с докладчика. Ние сме работили в тази посока, особено като се има предвид второто приложение на една от нашите директиви, както и първото, първото приложение, което наново подадохме. Е, и трябва да кажа, че Европейската комисия е съгласна и няма нищо против да направи нещо повече в тази насока, защото наистина равните условия са много важни и са предпоставка за една такава директива. Докладчикът също така излезе с една нова идея, която не сме включили в нашето предложение и това са средносрочни целеви показатели. Той залага тези цели на 45%. Европейската комисия едва ли ще се съгласи да се занижат а, цифрите, т.е. да се падне под 65%, което е предложението за 2016 година. Но идеята за средносрочни целеви показатели звучи много добре, харесва ни и отново трябва да кажа, че Европейската комисия е готова да дискутира тази тема отново и да прецени приложимостта на тази идея. Още един въпрос. Осреднените стойности да не бъдат на базата на две години, а на три години. Отново нямаме проблем с тази идея, ще го обсъдим. Сега упростяване на пет категории. В момента имаме 10, да ги сведем на 5. Същото мога да повторя. Ако това е възможно без по някакъв начин да се нарушават екологичните ни цели, ако ни помага да избегнем допълнително административно бреме, то тогава ние с удоволствие ще обсъдим и тази идея. И още нещо накрая. Предложението на докладчика да бъдат класифицирани всички уреди за двойна употреба още от самото начало, като а, уреди, които се продават от фирма, не на друга фирма, а на потребител. Тази сфера наистина е неясна и трябва да бъде доизяснена. В нашето предложение искахме това да стане посредством процедурата по комитология. Отново искам да обясня защо по тази процедура. Считаме, че тук има един много сложен технически дебат за това, кое е двойна употреба, кога изобщо говорим за такава. Може да се наложи няколко дефиниции да се изготвят преди да се постигне пълна яснота така че за това мисля, че комитологията е подходящата процедура. Но а, Европейската комисия няма нищо против а, да го направи, ако законодателя, разбира се, реши да заложи някакви рамкови а, показатели за комитологите и да ни даде една обща насока на къде да се движим. Благодаря. Благодаря, господин Кака. Интересно е, като чуваме превода, има много англицизми, които се промъкват и в различните езици. Много неща, поне на моя език, бяха казани на английски. Това е любопитно. И така, докладчикът има още веднъж думата. Господин Петър Левеч е тук. И имаме още една тема в дневния ред, по която той ще докладва. Е, господин Флоренц, вие имате думата. Искам да благодаря на всички колеги. Аз доста неща понаучих. Искам да благодаря на господин Къклер за, неговия, за неговото сътрудничество. Някои колеги а, са прочели неща, които аз не съм написал в доклада си. Аз не съм казвал, че искаме месечни доклади. Аз искам да намаля броя на докладите, а не да ги увелича. И освен това, още нещо, което бе неразбрано, остана неразбрано, фотоволтажните продукти в Европа и в Америка а тези, за тези продукти има едно доброволно споразумение с Америка и аз казах, аз съм доволен с едно такова споразумение, ако то може да бъде нотифицирано. И в текста се казва, че комисията след 3 години трябва да види а, дали целите са постигнати. Ако не, трябва да се върнем към директивата. Тоест, това е един е, такъв инструмент, но. Е, е, знаем, че имаме не много положителен опит с подобни инструменти, но нищо не ни пречи да опитаме този път. Е, сега за 65% за тази цел. Как няма да ги постигнем? А няма да ги постигнем, ако продължаваме както до сега, както каза колегата от Италия, пък една колега от Великобритания каза, че гражданите не разбират какво правим ние. Това е така във вашата страна. Гражданите не могат да разберат какво се прави, защото наистина те не получават информацията. Е, нещата в скандинавските страни, в Дания, в Австрия са съвсем различни. Те са, може би, не, те, те може би имат 40-45% е, събираемост. Аз мисля, че ще постигнем целта 65%. Аз а, е, удължих референтния период на 3 години, за да има по-голяма последователност. Мисля, че това е разумно. И <clears throat> още една забележка. Аз е, не раз... Аз разграничавах на едно място са химическо сортиране и ръчно сортиране. Аз зная, че в приръчното сортиране се вземат хора, за това им се плаща. Аз обаче нищо не съм писал в текста си за това. Аз не бих заменил ръчното с само химично е, сортиране. Е, сега въпросът е дали да ангажираме повече търговията. Търговията е много важен пункт. И аз е, се застъпвам за едно към едно обвързване. Тоест, е, човек, който купува нов уред, да даде стар уред. И предприятията да ги, да ги да приемат тези уреди. Но има много малки търговци в малки села, които нямат капацитета да заменят 30 нови телевизора за 30 стари. Тук базата трябва да е доб- доброволна. Аз не искам да прогоня тези предприятия от малките населени места. Не, това би нарушило е, възможността за малките и средни предприятия да развиват своята дейност, така че нека базата тук да е доброволна. По отношение на стандартите – е, благодаря на господин Кнепелер за това, че каза, че нямаме стандарти и че стандарти има заложени в различните директиви, включително и директивата за управление на обоклука, но истината е, че стандартите не са съвсем уеднаквени по отношение, по отношение на пунктовете за събиране и е, по отношение на броя на събраните продукти и начина на техните е, на, на рециклирането на продуктите. Но трябва да стъпим на една добра статистика, за да запълним тези пропуски в директивите. Ако регистрацията не бъде подобрена, трябва да се простим с директивата, защото само ако имаме една добра регистрация, може да разберем къде са слабостите на съответната държава членка. А, говори се за мотиви, за стимули. От 20 години говорим за стимули. И групата от тази страна искаше е, една, един, да се говореше за депозити, но това не е много хубаво, май, е особено в днешно време, защото хората се гледат в портмонетата и аз ще съм първият, който би говорил за подобни стимули. Отворен съм за вашите предложения. Е, с удоволствие съм готов и на лични разговори в последствие, тъй като не мога да отговоря на всички въпроси в момента. Благодаря, господин Флоренца. Това беше един много важен доклад за стратегиите на Европейския съюз. Синхронизираме доклада с доклада на РОС. 9 март 18 часа е крайния срок за подаване на измененията. И така, точка 22 от дневния ред. Мерки за противодействие срещу рака. Програма Европейско партньорство против рака. Господин Алоис Петерле е докладчик по темата. Мисля, че той е координатор на една на, на групата на Интре по темата. В Волове е, бяхме двамата и участвахме в едно мероприятие с лекари и пациенти. Аз е, говоря малко сега, запълвам времето, за да настъпи тишина и да може господин Петеле да започне с доклада си. Моля хората, които се интересуват само от електрическо и електронно оборудване, да напуснат залата по-бързо, а всички останали, които се интересуват за превенцията срещу рака, да останат. И така, господин Петеле, имат думата. Благодаря, господин председател. Надявам се, че всички, които напускат, са здрави и ще останат добро здраве. Този проектодоклад се отнася до едно от най-големите предизвикателства за милиони граждани и като цяло обществата в Европейския съюз се сблъскват. След като, след, ня... след като преди няколко години Световната здравна организация пре... прогнозира увеличаване на заболеваността на рак, от рак, извинете, виждаме, че ракът става пандемия. Той засяга не само възрастните хора, но също така младите хора, дори децата. Въпреки, че противодействието на рака е като цяло организирано, добре, ние не можем, независимо от това, да намалим потока на ново заболели от рак. Много скоро основното заболяване и заболяването предизвикващо най-много смъртни случаи в Европейския съюз ще бъде ракът. И сега, когато Европейският парламент придоби нови правомощия, когато има нова Европейската комисия и имаме постоянен председател на Европейския съвет, Можем да припомним, че изпращахме многобройни писма и до съвета, и до комисията да се бори по-активно, по-настъпателно срещу рака. Също така ние създадохме група депутати в Европейския парламент срещу рака – в която, pač pa se lahko на zelo pozdrav... която има 17 члена. Ние искаме да се приеме задължителна за изпълнение резолюция и е, искаме в нея да споменем резултатите постигнати по време на Словенското председателство, а също така дейностите на партньорството срещу рака. Бих искал да ви припомня решението на Европейския съюз, на съвет, извинете, от 2008 година, ангажираност на Европейската общност и държавите членки с предотвратяване на неинфекциозни заболявания, а също така и с предотвратяване на заболяване и здравно, насърчаването на здравословния начин на живот, което включва отказът от пушене, физическа дейност и също така максимално намаляване на ами- на изложеност на канцерогенни продукти. Припомня препоръките на съвета от 2 декември 2003 година за масовите превентивни изследвания за рано разкриване на рак, включително и регистрирането и управлението на данните от такива масови изследвания с цел да се намали риска от заболя... от рак и смъртността от рак. Преминавам към словенски. Що се отнася до Европейската комисия, ще кажа, че тя основаваше своята дейност върху заключението на съвета и резолюцията на парламента. Комисията смята, че една трета от случаите на заболяване с може да бъде предотвратена чрез възприемане на по-здравословен начин на живот. Комисията възприе един всеобхватен подход, който включва всички заинтересовани страни. Също така комисията предостави техническа помощ на всички заинтересовани страни. Аз смятам да бъда кратък, защото представителят на комисията сигурно ще се изкаже по-подробно. Това, което е важно за нас, е, че ние в момента знаем достатъчно, за да можем да постигнем много повече. Много се радвам, че Европейската комисия си поставя много мащабни цели в това партньорство, а именно да се намалят до 2010 година с 15% случаите на заболяване на рак. Това означава, че имаме процент и половина намаляване на заболеваемостта на година и това е част от нашата стратегия за опазване на здравето. Това също така показва стратегическия подход на Европейския съюз към периода 2008-2014. Ние провъзгласихме принципа здраве за всички и здравето във всички политики. В този дух основната цел на доклада е чрез съвместни усилия на държавите членки и европейските институции, въз основа на принципа на субсидиарност, да постигне по-голяма степен на превенция, така че да намалим броя на новозаболелите от рак. В западноевропейските страни само 3% от бюджета се насочват за дейности, свързани с превенция в една трета от текста се говори за превенция. Също така, изключително важно е да се посочи наличието на неравенство. Говорим за неравенство между източна и западна Европа и възможностите за запазване на живота на заболелите от рак. Също така има сериозни различия в лечението, включително и в палиативното лечение на пациентите и рехабилитацията. Да не говорим за събирането на статистическите данни. Гражданите на Европейския съюз не могат да се примирят с съществуващите големи различия в противодействието на рака, защото има страни, в които има национални програми за противодействие на рака, в други не. Въпреки, че в Европейския съюз, в съответствие с Лисабонския договор, Европейския съюз може да предприеме само подпомагащи мерки, един добре координиран подход може да помогне успешно да се противодейства на рака. Необходимо е да участват всички европейски институции. третият важен принцип тук е партньорството. Можем да постигнем целите, дори ако само ако обединим нашите ресурси. И нашата борба срещу рака трябва да остане постоянно сред целите на всички институции. Също така е важно да се посочи, че по седма рамкова програма се насочат средства за изследвания за борба срещу рака. Докладът също ясно посочва, че здравословният начин на живот, което означава отговорност от страна на отделните хора, ние можем да подобрим общото здравословно състояние на хората. Важно е, че сега се създават специални отдели в Министерството на здравеопазването, които са посветени точно на здравословния начин на живот. В момента се намираме в условия на криза, която засяга и сектора на здравеопазването. Тук сме се срещали с организирани групи, които с нас противодействие на различни видове рак. Те искат да, полу... Те искат да се осигурят повече средства за изследвания, свързани с рака. И защото средствата ще намаляват, за това е много важно каква динамика ще изберем в нашите усилия по противодействие на рака. Важно е да се приеме една официална рамка, която да се приложи на практика колкото се може по-бързо. Защото това са действия, в които Европейският парламент има своята важна роля. Важно е също да се проследява ефективността на предприеманите действия и това се предвижда в рамките на партньорството. Противодействието на рака – с основно внимание отделено на превенцията изисква сериозно политическо внимание. Не само министрът на здравеопазването трябва да се занимава с тази дейност, трябва да привлечем към този въпрос вниманието на органите на управление и на национално и на областно ниво, както и на парламентите национални и там, където съществуват такива регионални. Разбира се, медиите трябва да участват активно, както и издруженията на работодателите и на работещите. Нееднократно съм казвал, че няма да можем да постигнем целите на Лисабонската стратегия за по-голяма конкурентоспособност, ако нямаме здрави граждани, здрави работещи. Позволете ми да благодаря на колегите и на секретарята, които посветиха много време усилия на тази дейност. Също така искам да благодаря на гражданските организации за всичките им инициативи, които се постарах да включа в този проект доклад. Ще се постарая да подобря този доклад с вашата помощ, така че европейските граждани, както здравите, така и болните, да могат наистина да извлекат максимална полза. Благодаря ви за вниманието и с нетърпение очаквам бъдещето ни сътрудничество. Ja, vielen Dank, äh, Много ви благодаря, господин Петърле. И ви благодаря за вашата ангажираност, която толкова пролича. И имаме няколко души в списъка. Госпожа Лукашевска. Благодаря. Господин председател, искам да съглася с предходния урат сектор, че превенцията на рака е едно от основните предизвикателства. И е много жалко, че нямаме достатъчно време за обсъждане. Искам да поздравя докладчика с доклада. Аз го прочетох с интерес. Наистина има голяма разлика между Западна и Източна Е. И Западна Европа, що се отнася до противодействието на рака. И в моята страна има национална програма за борба с рака на гърдата, но също тя не е много ефективна. На мен ми струва, че никоя програма, никакви средства няма да променят тази мрачна статистика, ако ние жените не ходим редовно на прегледи. Понякога жените просто не искат да отидат на гинеколог – Понякога те биха искали да отидат при мамолог, но отнема много време първо да се запишат, да изчакат прием при лекаря. Затова е много важно да има една международна медийна кампания за популяризиране на профилактиката и разпространение на най-добрите практики. В съседни нам страни има много добри резултати, по намаляване на заболеваемостта и смъртността. А в нашата страна наистина има голям проблем и много жени умират от рак. Мисля, че трябва да се проучат статистическите данни и да се разбере защо някои страни се справят успешно, защо някои са се провалили. По този начин ще можем да бъдем по-подготвени към един задълбочен дебат. В вашия доклад ви също посочвате значението на вакцинирането срещу рака, както и масовите изследвания за рано разкриване на рака. Но вие не посочихте каква е цената на вакцината, особено за източноевропейските страни. Ние трябва да плащаме 300 до 500 евро за тази вакцина. Много семейства просто няма да могат да вакцинират дъщерите си, защото те не могат да си позволят те могат да са абсолютно ясно с риска, но просто тези вакцини не са им по джоба. Така че за кампаниите, разбира се, медийните кампании, разбира се, много е важно те да се средоточат върху младите хора. И разбира се, много е важно да създаде навика младите момичета да знаят и редовно да посещават докторите. И още веднъж благодаря ви, господин докладчик, и поздравления за вашия доклад. Благодаря ви. Благодаря. Е, това е една много важна тема. И искам да благодаря на докладчика за един много хубав доклад. Но аз мисля, че ще имаме повече успех, ако може да се концентрираме. Е, много правилни неща. Всяка дума е правилна в този доклад. Господин Петеле знае за какво пише. Той е експерт. Но ако искаме да бъдем чути в комисията и съвета, трябва да се ограничим. Не да имаме непременно 30 искания, но много конкретни трябва да са исканията. Господин Петърля каза колко процента от бюджета за държавите членки отива за превенция. Аз имам един малко друг подход. Вярно, е, информация за подрастващите, това е нещо много важно. Но голяма част от това, което трябва да направим, е да отправим ясни изисквания до държавите членки. Сега за втори път е, говоря за държавите членки, но ето, например, когато в Полша има национален план за рака, но ако в Польша има само една единствена болница, където може да се ам, третират жени е, превентивно срещу, да речем, рака на гърдата, и ако жените не знаят, че трябва да отидат на мамография и че мамографът е, е технология базиране на ултразвука, това не е наред, защото има разлика. Ето, например, в Великобритания жените знаят, че всеки 2-3 години трябва да отиват и да се подлагат на преглед. А, например, когато Става дума за жени или за рискови групи, <clears throat> които трябва по-често да ходят, да бъдат е, преглеждани, тогава ситуацията става все по-сериозна. Естествено, и господин Петър Ле говори за различията и за добрите практики. В моята страна, зная, например, че е, болницата в Ленсбург не е на същото ниво, както шерите в Берлин. Но е, много е важно да имаме една мрежа за обмен на добри практики. Но е важно, че тези практики съществуват. А, казахме, господин Петеле каза, че не може да приемаме разликите между източната и западната му част, но разлики съществуват навсякъде. Даже и в една държава членка има разлики. А всичко това, което е записано тук, е правилно. Но дали нещо се променя? А ние искаме промяна. Нека направим диференциация на блокове не един блок, който описва цялостното положение и един блок, който има определени изисквания. Например, да се направи една програма за превенция, за рано разпознаване, за диспозиция на рака, точно така както го е описал господин Петеле. Например, държавите членки да дават информация за това, каква част от бюджета за здравеопазване – отива за превенция на рака. И тук, естествено, трябва да се вземат предвид средствата не само за мамографията, а и за информационните кампании. Става дума за това хората да знаят, че трябва да отидат на превентивен преглед. Независимо за кой отдалечен е, селски район става дума, дали в Бавария, в Португалия или някъде другата. И партньорствата, за които говори господин Петеле, са добри. Планирано е, е те да се осъществят до 2013 година, но още нищо не се е случило. Имаме 2010 година. Планирано е ангажимент от държавите членки и за това е хубаво да отправим към държавите членки ясни изисквания. Тоест, каква, какъв бюджет имате за подкрепа на най-добрите практики? Защото ние имахме и дискусия за обмен на добрите практики на трансграничното за трансграничното обслужване. Когато, например, аз бях болна и трябваше да бъда оперирана, аз не знаех, че в Италия има по-добри възможности да бъда третиран. Така че това въжи и за други хора. И ние трябва, наша задача е да информираме хората, да накараме държавите членки да информират и след една година да видим какво се е случило. Благодаря, господин, госпожа Крис. Благодаря, господин председателю. За сега ще бъда госпожа Парванова, защото представлявам нейното становище. Тя е докладчик в Сянка, но за съжаление не може да присъства на следобедното заседание, така че говоря от името на госпожа Първанова. Първо искам да благодаря на господин Петър Ле за проекто доклада. Искам да го поздравя, защото той наистина покрива до голяма степен основните моменти, които са необходими за борбата с рака. Вие се фокусирате върху превенцията и това е изключително важно. Дори трябва да кажа, че е жизнено важно борбата срещу рака. Редовните прегледи, както и тестовете са много важни, тъй като ранното диагностициране и лечение дават по-добри резултати по отношение на лечимостта на рака. Сега по отношение на съобщението на комисията. Докладът на Европейския парламент, според мен, трябва да бъде малко по-детайлен по отношение на това предложение за партньорство. Ключовата дума тук, според мен, е партньорство. Ето защо а, трябва да сме сигурни, че това е едно ефективно партньорство, а не чисто и просто празни думи. Нещата трябва да работят в действителност. Трябва да оценим ефикасността, както и функционирането на това партньорство. Възниква и въпроса за предходната стратегия за борба срещу рака в Европа. Според госпожа Първанова, оценъчният доклад, свързан с препоръката на съвета, по отношение на редовните прегледи би бил полезен. Трябва да видим какво е проработило в държавите членки, какво не и какво изобщо не трябва да се използва. Това би било много полезно, за да може да се определи Европейската стратегия за борба с рака, както и пътната карта за партньорството, което говорим госпожа Първанова иска да запълни някои празнини, които съществуват според нея, т.е. да се допълни информация на определени текстове. Ако искаме да имаме такова партньорство по отношение на научно-изследователската дейност, то тогава трябва да се борим срещу неравния достъп до медицинско обслужване, до, технологи... до техно... нови технологии. И противодействието на рака би трябвало да се разглежда на фона на работата на отделните здравни системи и дали те изобщо работят добре. Трябва да видим и какви са предизвикателствата в бъдеще, като например други заболявания, да речем застаряващото население и така нататък. Но малко по-късно ще говоря, може би, при следващия кръг проси. Е, тогава бих препоръчал да продължите направо. Oui j'enchaîne et je vais tenter de faire très très bref parce que je vois que... Ми да, добре. Съвсем накратко. Виждам, че нямаме много време. Исках а, да кажа нещо, споменато от господин Петър или госпожа Род Перен. То се споменава вече многократно. Когато говорим за Европа на здравето и казваме, че нещата работят добре, движим се с кокове напред, някой спомена този парадокс, който съществува и може би трябва да спрем да използваме думи като насърчава, препоръчва, най-добри практики, според мен нещата трябва да бъдат задължителни, трябва да имат задължителен характер. И освен това, от друга страна, трябва да се разглежда и договор за Европейския съюз. От една страна говорим за този договор и волята нещо изобщо да съществува. Така че за мен това е един парадокс. Има ужасяваща статистика по този въпрос. Говори се дори за пандемия от рак. СЗО заявява, че ракът може да се превърне в основната причина за смъртност, вместо сърдечно-съдовите заболявания, които водеха класацията. А ракът беше на, ракът беше на второ място. По смъртност. Искам да кажа, че основното в това партньорство е свързано с това партньорството да работи, да води до резултати. Да, това е един от основните е, моменти в становището на госпожа Гростет. Хубаво е да говорим за създаване на мрежи, за координация, но нека да видим как работят нещата и работят ли изобщо. Харесваме 11 точка. Превенция. Превенцията е изключително важна. една трета от заболевността от рак би могла да бъде предотвратена при един по-здравословен начин на живот или а, ранно диагностициране. Така че смятам, че трябва да се правят научни изследвания, свързани с здравословен начин на живот и здравословно хранене, защото да можем да предотвратим една трета от заболяванията, това е изключително голям процент. От 2003 година на сетне съм докладчик за връзката между околната среда и здравето на хората и затова се радвам, че параграф 16 разисква замърсителите на околната среда, химикалите и заобщо целият този коктейл, на който сме изложени. Това всъщност е един коктейл от вредни вещества. След това 15 параграф трябва да спомена. Много се радвам, че има а, ран, ранни прегледи, био тестове, туморни маркери. Това е една от техниките, които забелязахме, като сме разговаряли с лекари и сме чели съответната литература. Мисля, че трябва такива кръвни тестове, както и тестове на урината би трябвало да бъдат провеждани най-доброто третиране е превенция, според мен, и ранно откриване. Благодаря. Е, Карин Каденбах. Жак Каденбах. Мога да продължа мисълта на преждеговорившата колега. Харесва ми предложението на Дагмар от Берент. Всичко да стане по-компактно. От една страна обаче, от друга страна е много е, много разумно и да навлезем по-в дълбочина на проблематиката. Сега ние знаем, че ракът не е само обословен генетично, а зависи от много външни фактори. И би било хубаво да имаме една визия за е, едно за една такава концепция всичкото, цялото законодателство, което правим, да бъде пропито от а, елементи за превенция на рака. Това е една такава визия за бъдещето. <clears throat> За това как всичко, което постановяваме, влияе върху здравето на гражданите. Ние знаем, че бедността разболява. И знаем, че там, където хората, печелят малко, където са бедно, а, не са информирани и много често, много по-често боледуват. Така че, мисля, трябва да подчертаем и този пункт. В комуникацията си, в кампаниите си, да приоритизираме повече именно тези целеви групи и да ги достигнем било с езикови, било с нагледни средства. Благодаря. Благодаря. Даваме думата още веднъж на господин Петеле и на представителя, но преди това на представителя на комисията. Благодаря. Знам, че имаме само няколко минути, за това ще бъде много кратък. Нямам и нужда да говоря много, защото докладчикът представи проекта доклада, който е изцяло приветстван от комисията. Ние сме много благодарни на вас, господин председател, на господин Петърле, за подкрепата, която ни беше предоставена и от вас лично, и от парламента на Комисията за партньорството за здравето. Бих искал само да ви предоставя най-актуалната информация за това, което се случи наскоро, така че ако някой ви каже, че нищо не се е случило през последната година, искам да кажа, че много неща се случиха в рамките на това партньорство и имаме широк спектър от организации, организации на медицински работници, на научни работници, и тези организации се срещнаха. Различните оратори говориха за промяна в парадигмата в тази сфера. И точно това е целта на комисията да не се насочваме толкова към потребностите, към търсенето. Разбира се, това е един разумен подход, но има един парадокс в договора. Има определено несъответствие между очакванията на всички граждани и правомощията на европейските институции. Но ние се стремим да преминем от тази парадигма и ние искаме да знаем, че искаме да работим заедно и искаме да споделяме ангажираността, която съществува в много слоеве в обществото. И не мога още да ви дам окончателни подробности, защото последно, окончателното предложение за това партньорство ще бъде предоставено официално следващия месец, но ние ще продължим да провеждаме поредицата от срещи и наистина имаме десетки организации, които представляват всички сектори. И те ще бъдат обединени и всек, всяка една от тях ще допринесе. И има един аспект, към който искам да привлека вниманието на всички. И това е необходимостта от вашата подкрепа. Ние ще имаме нужда от тази подкрепа не само сега, но и в бъдеще. Докладчикът говореше за устойчиво, за устойчиво финансиране и подпомагане и особено в светлината на новите финансови перспективи. Разбира се, основното финансиране за решаване на този проблем трябва да се осигурява от държавите членки, но ние също ще подпомагаме. Освен това има много инструменти, много средства на европейско ниво, които ще позволят да се преодолеят неравенствата. Тук говоря за структурните фондове, защото неравенството в сферата на здравеопазването, в опазването на общественото здраве ще задълбочава неравенството. Така че ние разчитаме на вас, разчитаме на вашата ангажираност, така че да могат да се гарантират инвестициите в по-доброто здраве на нашите граждани и противодействието на рака. Благодаря ви за вашата подкрепа. Благодаря ви, господин Фаи. И сега отново господин Петър, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на всички за изказванията. Бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка, и също така на представителя на комисията. Виждам огромна разлика между това, което се случваше по време на предишния мандат и това, което се случва по време на сегашния мандат на парламента. Наистина има явно желание за реални действия. И искам да се съсредоточим върху доброто като дефинира на това какво можем ние да направим в това партньорство. И ние подкрепяме всичко така, че наистина да постигнем мащабни цели. Да, аз виждам, че има известно несъответствие, известно съгласие за това, доколко амбициозни трябва да бъдем. Има несъответствие между това, което искаме да постигнем и това, което можем реално да постигнем. Радвам се, че, че господин Фахи каза, че това партньорство наистина предизвиква много положителна реакция. Аз самият, заедно с председателя на парламентарната комисия, участвахме в мероприятието, посветено на откриването на дейността на тази партньорство и аз се убедих в голямата ангажираност на всичките участници в партньорството. Може би държавите членки няма да постигнат толкова амбициозни цели, каквито бихме искали всички да бъдат постигнати, но важно е да говорим за новата парадигма. И разбира се, новите комисари, господин Поточник, господин Ейтингер, те говориха за промяна в парадигмата, не само в сферата на енергетиката и околната среда. Тази промяна в парадигмата също така се отнася и до отношението ни към общественото здраве. Тоест, ако искаме да пречупим сегашната тенденция, нещо трябва да се направи и трябва да бъдат променени някои основополагащи принципи в нашия подход. Що се отнася до коментарите с съм съгласен с всичко, което вие казахте. Може би не в подробности, но в същество. И разбира се, трябва да се каже за структурните фондове. Те вече са на наше разположение. Те са средства за преодоляване на неравенството и неравномерното развитие. В края на предишния мандат Надявам се, че в края на този мандат е, всички държави членки ще имат национални програми, национални планове за масови изследвания, за предотвратяване и равно, ранно разкриване на рака. Надявам се, че след 5 години всички държави членки ще имат такива програми, ще има единна статистика за рака. Много ще се радвам, ако вие ще съгласите с амбициозното изискване държавите членки да отделят 10-15% от БВП, а не 3% за дейности по превенцията, защото 3% фактически е размерът на една статистическа грешка. Също така съм убеден, че когато се приеме директивата за трансграничното здравно обслужване, ще се разпространява повече информации, когато пациентите ще знаят за мобилността и за промените, това също ще бъде много полезно и това ще бъде последица от разпространение на информацията. Уважаеми колеги, мисля си, че вече надхвърлихме определеното ни време. Бих могъл да кажа много неща и бих искал да кажа много неща, но искам да кажа, че като цяло мненият ни съвпадат, аз очаквам добри изменения и аз се надявам, че в крайна сметка ще има един доклад, който ще получи сериозна подкрепа, както в тази комисия, така и в пленарната зала. Благодаря ви за сътрудничеството. Благодаря. Срокът е 12, 12 март 12 часа, срокът за предложение за изменение. Да видим какво ще получим, а ще гласуваме на 7 април в комисията. Това е много важна тема. Благодаря на всички, които присъстваха, които се из... изказаха. Закривам заседанието. А след няколко минути ще се състои заседанието на координаторите.